Уважаеми колеги, ако обичате, заемете местата си. Имаме доста напрегнат, особено напрегнат дневен ред. И ви напомням, че днес след обед ще има едно заседание с въпроси и отговори на комисията по съвместната заедно с съвместно с Комисията по економически въпроси. Аз няма да мога да бъда да, да присъствам та, днес след обед и искам да благодаря, че господин Каер и господин Роберто Вентери ще а, е, участват вместо, председателстват вместо мене. А, и искам сега а, да ви уведомя за това, за решението, което взехме на заседанието на координаторите. Първо решихме да не внасяме доклад а, за наше становище за решението за установяване на социална защита при прилагане на инструмента от 2013 година. Ние работим по доклад за финансиране и развитие на господин Шал Гаренс, едно становище по проекто регламент по проект по собствена инициатива, европейски проект за младежка работна заетост. Това е групата ЛДЕ, която ще работи по правило 32 плюс и аз ще бъда докладчик. Също така европейски структурен и економически фонд, е, приложението на член 23 на общия регламент. Е, това е групата на е НП. Ще се занимае с този доклад и до няколко дни ще научите името на докладчика. Заседанието на координаторите от 11 февруари разгледа семинарите, които ще бъдат проведени. Първия е на 31 март, които ще отразят становищата на различните групи. Във връзка с нашата мисия в Украина, която ще е, се проведе на 17 е, и 18 март. Групата се състои от трима души от НЕП, двама от социалистите и демократите и един от АЛДЕ. По въпроса на изслушванията, общите изслушвания, които бяха спрени в контекста на групата за сигурност и отбрана от 28 януари. Имаме общо заседание на Комисията по бюджете и по економическите въпроси. Това ще се проведе следващия понеделник на 2 март и също така общо изслушване на Комисията по на бюджетната и на економическата комисия, която ще се проведе на 5 май. И също така другите изслушвания, които ще се проведат в течение на 2015 година и по-специално изслушване по цикъла на плащането в европейския бюджет, предварителното финансиране, окончателното приключване на плащанията. Ще видим какви ще са процедурите, ще уточним датите във връзка с Европейския съюз и малките и средни предприятия. Ще видим как да се ангажират кредитите за програмата 2015-2015. -2015. Това изслушване вероятно ще се проведе в началото на 2016 година поради интензивния календар. Координаторите одобриха своя календар на работата си, както и за различните фази на одобряването на бюджет 2016 година. За 2016 година координаторите също така одобриха календара, предложен от докладчика Хосе Фернандес. Във връзка с, с ревизирането на многогодишната финансова рамка 2014-2020 година, ние ще имаме доклад за одобрение на разпоредбите, след което е, ще има политическо послание тогава, когато се разгледа коригиращия бюджет тъй наречения ДАП-1. Във връзка с плана за инвестициите, координаторите одобриха календара на различните заседания, който беше фиксиран съвместно с економическата комисия. Е, много напрегнат календар във връзка с плащането. Координаторите решиха да се създаде адхок екип, за да се подготвят и договорят а, е, данните за заплащането на е, е, фактурите за 2014, 15 и 16 година. Това ще бъде задача на вашия председател. Е, Заданието на 23 февруари се занимава с Европейската парламентарна седмица и председателят ви беше натоварен с задачата да се свърже с комисията, с економическата комисия. Аз следя тези въпроси като европейски парламентарист, преди това като национален парламентарист. Аз мисля, че ние трябва да продължим да работим в тази насока. По въпроса за мини сесиите проведохме дебат да искаме да се поддържа идеята да се гласува и тук в мини сесиите в Брюксел на въпроси, които не търпят отлагане и е, възложихме на координаторите да е, поддържат тези мини сесии тук в е, Брюксел, защото в противен случай ще губим време и Европа ще продължава да бъде обвинявана, че е, работи с голяма инерция. И това беше информацията, която исках да сведа на вашето внимание в началото на дебата. Имате, разбира се, е, данните за заседанието е, от миналото заседание. Нямате възражения. Приемаме, че е одобрено. И преминаваме към точка четвърта и ви напомням, че на от база на член на, на правило 59 е, парламента гласува и одобрява законодателните актове е, по измененията. Срока е 11 марта е, правило 99 е, е внесено в комисията. Във връзка с предложението за препоръка, предложено от докладчика. И сега ще дам думата на госпожа Тома, която е докладчик. Благодаря, господин председател. Заедно с господина Обрехт сме са докладчици. За съжаление, той не можа да дойде тази сутрин, но ние сме изцяло единодушни. Но годишната финансова рамка беше прията на късен етап, затова доста от програмите през 2014 година не можаха да бъдат прияти и не бяха на достатъчен напреднал етап, за да може да се приложи член 13 от финансовия регламент спрямо тяха. Затова трябваше да се промени тавана на плащанията съгласно 19 член неизразходваните средства от 2014 година да могат да бъдат прехвърлени за следващата година. Имаме малка разлика между прехвърлените средства по член 13 или където няма нужда от промяна в многодишната финансова рамка и ангажиментите са прияти през 2015 благодарение на гъвкавостта предвидена в регламента. Средствата са прехвърлени но програмите не бяха на достатъчно напреднал етап, затова сега трябва да се поиска промяна в многогодишната финансова рамка. Това е техническа корекция. Не става дума за коригиране на цялата многодишна финансова рамка, каквато е предвидена в средносрочна перспектива. Междинният преглед. Това не е този преглед. фондовете, за кохезионните фондове, структурните фондове, миграция и обежище, вътрешна сигурност, младежката гаранция, както и други фондове. Те за... са фондове, по които са засегнати всички държави членки. Няма незавършени програми които да не се контролират от комисията. 50% са средствата по тези фондове, което е съществена сума. Съвета зае своята позиция. В съвета се изисква единодушие, за да бъде внесена тази поправка. На 17 февруари съвета даде по принцип съгласието си за това изменение. Има декларация на комисията и на пет държави членки, приложени към резолюцията. Тази декларация сигурно проявя, е, би била интересна за нас да се използват всички възможности, предвидени в гъв, принципа на гъвкавост, особено маржа който не е изразходвен между 2014 и 2017 по отношение на таваните и, и към края на годината да се валидират оставащите програми, за да може да се а, програмира по-добре това, което ще се прави до 2020 година. Пет държави членки предлагат комисията да измени един от членовете, който да позволява да се справят по-добре с затрудненията, които могат да възникнат. И така ние имаме график, който е предложен. Ние трябва да отчетем също и становището на комисията Реджи за това трябва да предвидим гласуването в бюджетната комисия, съобразявайки се с нуждата от представяне на това становище на Реджи. 11 март е крайният срок за представяне на изменения. На 1 април ще обсъдим измененията и ще ги гласуваме, ако има такива изменения. И в пленарна зала можем да използваме възможността на мини-сесиите, за да не губим време. Има ли някой, който иска да се изкаже по този въпрос? Не. Тогава даваме думата на господин Кристос за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за Атика Бродкастинг, Гърция. Благодаря, господин председател. Това е предложение, което според мен трябва да бъде подкрепено и това е инициатива. Председателя прекъсва. Да, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз Поисках думата, но някак си не ме видяхте. Искам да кажа няколко думи за доклада, който току-що мина. Искам да благодаря за доклада и да задам един въпрос във връзка с прехвърлянето на средства. Преди известно време много интензивно се занимавахме с въпроса, че имаме неплатени сметки. Тази сума е много висока. И ако сега прехвърлим неизразходени средства, тази година ще имаме по-висок, по-голям проблем с неплатените сметки. Така че, мисля, че не можем да минем по-нататък по дневния ред и да кажем, че това е чисто техническа процедура. А да помислим а, какво ще бъде въздействието от тук нататък на проблема с неплатените сметки, които имаме? Да, ние имаме работна група по въпроса за плащанията. Целта е да се представи един план на съвета и комисията за изчистване на неизплатените сметки. Така че това ще бъде в правомощията на тази комисия. Да, като отговор е, да се спре на нещо, което беше казано току-що и което споделям. В момента комисията не предвижда а, прехвърляне на кредити за плащания, тъй като все още не е определен предварителния ритъм на а, изплащане по тези ангажименти. Относно казаното току-що от вас, а, за тази година и за следващите три години ще има облегчение, що се отнася до плащанията, но пък риск, рискуваме да се получи едно натрупване на към 2018 година. Да, за да бъде запълнена празнината между плащанията и ангажиментите да се разсрочат плащанията във времето. Имаше неизразходвани средства през 2014 година. Това е добра новина, защото може да се използват тези средства за покриване на плащанията. Но към края пак ще има натрупване и това води до затрудненията, които изпитваме. Затова ние предлагаме един план за изчистването на тези наплатени сметки за да има плавен поток. Инициативата за младежка заетост, там съветът за решение за ускоряване на процедурата и за целта ще има допълнителна корекция в бюджета. Допълнителен даб. В даб 2 можете да отправите политическото послание, което желаете. И сега, господин Кирцос, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Както вече казах, това е инициатива на гръцкото правителство и Европейската комисия, която според мен трябва да бъде подкрепена. Ще ви обясня защо. В, Герма... в Гърция, знаете, в момента имаме е, тежка криза, от която страдат и потребителите, и е, рекламодателите. 908 души от а, а, радио и телевизии около Атина и Пирея а, ще бъдат а, засегнати от а, кризата. В момента разходите за реклама са на ниво 30% в сравнение с 2009 година. Тогава отбелязахме лек ръск. В момента положението е такова, че по търговската сметка а, има дефицит и Гърция вече не можеше да покрива своите задължения, наложи се да вземе кредити, за да може да приключи търговската сметка с положителен баланс. Това означава, че е, имаме нужда от помощ, за да е, се адаптираме към глобализацията. През 2009 година всички служители в радията и телевизиите загубиха работата си. Те се нуждаят от подкрепа. тук става дума за разходи малко над 5 милиона евро. Трябва да ги подкрепим, за да им осигурим възможност отново да се реализират на пазара на труда. 60% от разходите се планира да бъдат поети от фонда, останалите 40% от гръцката държава. Според мен това предложение трябва да бъде подкрепено. Благодаря. Продължаваме с размяната на мнение. Кой иска да се изкаже? Добре, тогава даваме думата на господин Кристофоло. за ам, дейностите за публикуване. Благодаря. Това е предложение за е, мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към е, глобализацията. Тук става дума за 700 засегнати души. След е, е, като комисията поручи случая, се установи, че са изпълнени всички условия, за да се ползват средства от фонда за приспособяване към глобализацията ще се поемат всички разходи за всичките малко повече от 750 е, служители на около 30 фирми. Става дума за средства в размер на 6 милиона. 60% ще бъдат поети от фонда за приспособяване към глобализацията, останалите от гръцкото правителство. Целта е да се подкрепят служителите, за да могат те отново да се интегрират на пазара на труда. Тяхното положение е е последица от економическата криза и глобализацията. Знае се, че от 2008 година е, в Гърция е, има тежка криза, е, безработните стават все повече, много от тях падат по прага на бедността. Наблюдава се изпад на потреблението, което означава, че гражданите много често не могат да се позволят и основни е, стоки, което от своя страна води до е, фалит на физически лица и фирми. Е, много от тях не успяват да получат приходите, от които имат нужда Доказателства за това могат да се видят от статистиката, показваща колко са спаднали продажбите, вземанията на фирмите и така нататък. И също така искам да подкрепя това, което каза господин Кирцус. Задълженията на гръцката държава временно се прехвърлят. Спазени са всички изисквания за недискриминация и за е, хармонизация с европейското законодателство, т.е. използване на средства от други фондове. Целият въпрос е анализиран много внимателно и се е достигнало до извода, че са изпълнени всички изисквания, че искането е допустимо и то трябва да бъде, според мен, подкрепено. Благодаря, кой иска да се изкаже по доклада на господин Кристос. Преминаваме към следващия въпрос. Господин Негреско.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 Само един въпрос а, за информация. Ако да разбрах добре това, което каза господин Дегреско, има де, а, има дерогация за да може да се възползва да се възползват бенефициерите от фонда. Дали тези дерогации са чести? Тук не, не, не отправям критик, но искам да попитам комисията има ли други случаи на дерогация от тази заповед или всъщност става дума за първи случай. А дали комисията може да отговори на тези въпроси, господин Паради? Да, за първи път а, се случва това тази а, тази година, но има прецеденти в предишни години. Добре, получихте отговора. Да, защо 500? Всъщност ще подчертаем в доклада, че в, в е, такива случаи не, се, не са чести и ще предложим на комисията да отчете факта, че трябва да се предвидят правила за подобни изключения. Председателя, благодаря. Има ли други въпроси? Добре, преминаваме към вота. И ви казвам, че вота ще бъде е, електронен, за това е, ви насърчавам да приготвите картите си. Благодаря, господин председател. Ще бъде ли възможно да изчакаме до 10.30, защото ни беше казано, че тогава ще започне вода. Нека да имаме е, време за колегите да дойдат. Добре. Добре, сега 10.20 е и 8 минути. Ами трябва да се произнесем първо по ориентацията на бюджета. Докладчик Жосе Фернандес. Така че добре до 10.30 да напомним за принципите, които по които се ръководи този доклад. И имате две минути да го направите, господин Фернандес. Всъщност четири. Господин Фернандес, имате думата преди гласуването, за да ни напомните за какво става дума. Добре, господин, благодаря, господин председателю. Благодаря на всички групи за измененията, които внесох, Искам да благодаря също така и на всички групи за доброто сътрудничество и сега ще премина на португалски. Наистина този доклад много спечели от сътрудничеството на всички, от компромисите, които бяха направени, от опита да не се изменя структурата на доклада, да се постигне максимален консенсус по предложенията, така че още веднъж искам да благодаря на докладчиците в Сянка за отличната работа, за да може тези насоки да стигнат а, до състоянието, в което те се намират в доклад, да беше постигнат гъвкавост. Естествено, не можем да постигнем всичко, което ни се иска да постигнем, Важното е да постигнем консенсус и консенсус в Европейския парламент е много важен фактор и аз се надявам, че тези компромиси и този доклад като цяло ще бъдат добре посрещнати от Европейската комисия че те ще чуят нашето послание, именно, че не може да се използват нашите приоритети и а, също така, когато представим проекто доклада през май, да бъдем в състояние да кажем дали си е заслужавало да се включват тези насоки. Аз мисля, че те ще бъдат добра основа за бъдещата работа. Ако разгледаме плана за плащанията и необходимостта да отговорим на ангажиментите си, да се надяваме, че тези въпроси ще бъдат напълно решени, за да може 2016 година да бъде годината, в която ще се задействат всички програми за да гарантираме а, да тяхното изпълнение да бъде точно такова, каквото се предвиждаше по многогодишната финансова рамка. Също така искам да кажа, че съветът ще реагира също те е, говорят и е, декларират подкрепата си за растежа е, нека да е, зачетем поетите ангажименти в многогодишната финансова рамка и нека да се надяваме, че е, сътрудничеството при изготвянето на тези насоки ще продължи. Аз лично съм убеден, че то ще продължи. Бюджета има необичайна характеристика, имаме широко единство в комисията, която ще ни а, позволи да отговорим на очакванията на гражданите, по-големи инвестиции, по-голям растеж. Именно за това заложихме тези а, предпоставки, е, които ще доведат до а, растежа. Благодаря, господин а, главен докладчик. Вече е и 10.30 и започваме вод. Нямам карта в себе си. Добре ще добавим вашия глас. ще разгледаме основните насоки за бюджет 2016 година. Раздел 3. 16 и 17 изменения са отеглени. 18 изменения. Има устно изменение към него. Добавя се for Smart Sustainable Inclusive Growth in the European Union за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж в Европейския съюз. Кой е за това изменение 18? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис А. Кой е за? Кой е против? Няма. Няма въздържали се. Първо А изменение, измен... компромисно изменение е прието. 26-то изменение. Кой е за? Докладчикът е против. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 27-мо изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 28 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение Б по втори параграф. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 35-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Електронна проверка. Изменение 35-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 35-то изменение се отхвърля с 17 против, 14 за 1 въздържал се. С компромисно изменение. Докладчикът е за. Това е към трети параграф. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Към трети параграф А. Ново изменение. 41. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение Д към четвърти параграф. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Компромис Д се приема. 50-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Електронно гласуване, изменение 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Към пети параграф, 51 изменение, докладчикът е за. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 52 изменение. Кой е за? Докладчикът е за. Кой е против? Въздържали се, приема се. Петдесет трето изменение с устно изменение от докладчика към 6Б. Напомня, че данъчните измами и откриването на данъци се отразяват отрицателно на економиките на държавите членки, както и на бюджет на Европейския съюз. Подчертава, че всяка ДДС измама, като тази тип верижна измама, пряко засяга приходите на Европейския съюз. Приканва комисията да укрепи програмите на Европейския съюз които да допълват действията на държавите членки в тези области. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5А, 54-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 5А, ново изменение, 55-то. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 6. Компромисно изменение е. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Въздържали се? Не, първо, кой е против? Въздържали се? Приема се. Към параграф 6А, нов компромисно изменение Е в докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Към седми параграф, компромисно изменение Ж. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 7а Изменение 72. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Отново към параграф 7а. Това изменение е оттеглено 75-то към 7А. Ново изменение. Изменение 76. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Към 8 параграф. Компромисно изменение Х. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Компромисно изменение ХАШ се приема към 8 параграф А, изменение 85. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Към 9 параграф компромисно изменение И. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Към параграф 10 и 93 изменение докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Деветдесет трето изменение. Приема се. 11 параграф. Компромис Ж. Докладчикът е за. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Към 12 параграф, 97 изменение, докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 98. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Към 13 параграф, 99 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се изменение 100, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се, 101 изменение, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се към параграф 13а, по компромис К, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Към параграф 14 и 103 изменение, докладчикът е против, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 104 изменение, докладчикът е против, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 105 изменение, докладчикът е за, кой е за? против, въздържали се. Приема се 106-то изменение, докладчикът е против. Кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се към 14а, 107 изменение, докладчикът е за. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се към 14А. Не, всъщност е, това не. То е обхванато от е, компромис F, така че преминаваме към Nous passons au paragraphe 15, amendement 110. 110-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Електронна проверка. Изменение 110. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Сто десето изменение се приема. 111 изменение докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 16 параграф. 113 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 114. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 115-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 16-то А, 116-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 117-то. Давам думата на докладчика за устно изменение. Благодаря, господин председател. Това е техническо изменение, за да се замени поста Electoral MFF Review и Revision с пост Electoral FFV Review and Revision. Cet Докладчикът е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 118 изменение, докладчикът е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 изменение, докладчикът е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 докладчикът е против, кой е за, против, Електронна проверка по изменение 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Това беше изменение 120. Към параграф 18, компромис Л, докладчиката е за, кой е за? Против въздържали се. Компромис L се приема. Преминаваме към точките от приембюла А. Първо изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се второ изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се Трето изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. А. Голямо, а малко. Четвърто изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Пето изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение, обхванато е от седмо изменение. Седмо изменение не беше прието. Гласуваме изменение девето. Докладчикът е за, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Десето изменение е обхванато от компромис F. Съображение С. 11 изменение докладчиката е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 12-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 13-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 14-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Четиринайсто. изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Електронна проверка. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за. 15 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме целия текст с внесените изменения. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 27 за, 5 против, 1 въздържал се. Колегата, който няма карта, как гласува? А, той си е тръгнал да си търси картата. Поздравления за докладчика. Преминаваме сега към гласуване на мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. И тъй като нямаше представяне от страна на докладчика, по изключение давам думата на докладчика за кратко представяне, тъй като трябва да приключим до 11.30 с гласуването. Даваме думата на господин Пленкович за Еностил, Деферко, НЛМК. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко става дума за пети доклад, който се отнася за мобилизирането на нашия фонд за глобализацията в стоманения сектор, както току-що казахте. Вие казахте, че става дума за ДУФРК, ХЕНО, НЛМК от Белгия. Това е ЕГФ 2013-007. Има процедура между комисията и парламента. Всичко се води коректно. Много се радваме, че Процедурата е сравнително бърза по отношение на ЕГФ. Става дума за дум за 981 милиона евро, което е много важно за във връзка с безработицата в този сектор в Белгия и хората, които станаха без работа и аз предлагам да приемем този доклад. И сега преминаваме към гласуването. Параграф 3, е, е, изменение 1, докладчика против, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2 докладчик е против, за, против. Ще гласуваме електронно, ако искате. Режим на гласуване. Край на гласуването. Изменението се отхвърли. Изменение 3 с устно изменение на докладчика, а, който предлага да се замести текста Stress за need, да почетава необходимостта от ефикасен и координиран подход на равнище Европейски съюз, за да се бори срещу безработицата в стоманодобивната промишленост, за против въздържали се приема се 10А изменение 4, то е включено, параграф 12, изменение 5, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се, 12а, изменение 6, докладчика е за, за, против, въздържали се, приема се, изменение 7 е включено, Изменение 8. Докачка е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 14а. Изменение 9. С устно изменение на докладчика, който добавя notes that more are to be spent on redeployment services, namely support, guidance and integration measures. Qui est pour кой е за? Против? Въздържали се? Изменението се а, одобрява. Сега целият, целият текст а, гласуваме електронно. Режим на гласуване, край на гласуването. Текстът е одобрен с 30 гласа за, двама против, няма въздържали се. И сега преминаваме към гласуването на мобилизирането на фонда за Сен-Гобен Секюрит Белгия. Думата има госпожа Риада. Що се отнася... Аз имах технически доклад по ЕГ фонда, който беше подкрепен от членовете на нашата комисия за намаляване на прага до 200 служители, за да даваме възможност на хората да намерят работа. Така че аз искам да помолим а, за подкрепата на 257 работници. Имаше критерии за намеса по, по член 2C, а, извънредни обстоятелства. В общи линии това исках да кажа. Председателят благодаря. всъщност това е изключението. Първо изменение за, против, въздържали се. Изменението е одобрено. А, първа част изменение за, против, въздържали се. Първа част е приета. Член, част втора, докладчик е против, за, против. Ще гласуваме електронно, ако нямате нищо против. Режим на гласуване. Край на гласуването. Изменението се одобрява. Параграф 2. Е, докладчика е против. Е, за против. Въздържали се. Изменението се, изменя, се одобрява. Изменение. Параграф 6. Изменение 7. Е, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 6. Изменение което е одобрено докладчика. Кой е за? Против? Ще гласуваме електронно. Изменение 7. 7. Извинявайте, казва председателя. А, пред, докладчика е за. Гласуваме изменение 7. Режим на гласуване. Край на гласуването. Одобрено е. Изменение 8. Докладчик е против. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10А. Изменение 9. Докладчик е за. Кой е за? Против въздържали се, одобрява се. Изменение 10, докладчика е за, Про... против, Из... въздържали се, изменението се приема. Параграф 12, изменение 11, кой е за? Изменение 11, Става дума за техническа корекция, която няма да се гласува. Моля да ме извините. 15А, изменение 13, докладчика е за. А, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се параграф 17, нов, докладчика е за, против, въздържали се, приема се точка от преамбюла Д, изменение 1, докладчик е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Изменението е прието. Съображение Е, изменение 2, кой е за? Против. Въздържали се. Изменението се приема. Сега гласуваме целия текст с поименно гласуване. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Текстът е одобрен с 31 гласа, 2 против. И сега преминаваме към доклада за Алео Солар и давам думата на госпожа Хофман. Съвсем накратко е, предприятие Алесолар. Солар е, е, фотоволтаични модули, подобно на много други предприятия от е, бранша. Е, и това предприятие пострада от ниските цени от произведените в Китай модули, които все пак са неприемливи за пазара. Цените на соларните модули спаднаха с 40% от 2010 2011 година и достигнаха нива под производствените разходи на предприятието. Е, делът е, на Китай е, от производство на такива модули за 2, от 2005 до 2011 година е, нарасна с 45%, а германския дял спадна на 21%. Е, фирма Лео Solar не успя да се преструктурира така, че да постигне рентабилност и трябваше да се изтегли от фотоволтаичния бранш трябваше да затвори производството си и беше изкупена от китайски производители. От общо 650-те съкратени се очаква в мерките за адаптиране към пазара на труда да се включат 650 души. Става дума за сума в размер на милион, милион и сто хиляди. Моля ви да подкрепите искането. Благодаря, госпожо Хофман. Не знаехме защо не са били в състояние да се борят по-активно. Сега гласуваме параграф 3, изменение 1, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2, кой е за, против, въздържали се, прието и Изменение 3 е оттеглено. Изменение 4, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 Б. Ново изменение. 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за ново. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11D, изменение 10, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се изменение 11Е. Изменение 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме целият текст с измененията. Поименно гласуване. Край на гласуването. Целият текст е одобрен с 30 гласа за 1 против. Сега преминаваме към... Моля да ми извините, казва някой. Моят вод не беше регистриран. Дали е възможно аз бях против. Може ли да ме включите? Добре, ще го отчетем. И така. Господин Олбрихт има думата, а, така че ще преминем веднага към гласуването. По Захем, параграф 1, изменение 1, докладчик е против, кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Параграф 8, изменение 2. Гласуване по първата част. докладчик е за. Втората част е включена от параграф 9 и ОА. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се параграф 8А Изменение 3. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Изменението се приема. 8б. Ново. Изменение 4. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се параграф 9, устно изменение на докладчика, което се състои в това да се добави накрая. Of ensuring that double financing in cases of such complementary actions is prevented. Avis favorable du rapporteur qui est... Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се. Изменението се приема. Сега гласуваме целият текст с измененията, режим на гласуване. А, край на гласуването. Текстът е одобрен. 29 за, 12 против. Всички ли гласуваха? Добре. И сега преминаваме а, към Катерпилър, госпожа Ятен Маки. Няма ли? Добре, гласуваме. 2А изменение 1, докладчика за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2, е за, кой е за, против, въздържали се, Изменението струва ми се е отхвърлено. Параграф 4, изменение 3. Да проверим. Добре, проверяваме електронно. Изменение 2. Моля режим на гласуване. Край на гласуването. Извинете, одобрено е 18 на 12. Параграф 4, изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Одобрено е. Параграф 4а. Ново изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Одобрено е. Изменение 5. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Параграф 6, изменение 6, устно изменение на докладчика, който замества каунсъл, съвет с комисията, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6а, ново Изменение 7, но то всъщност пада. 6b, ново изменение. 8, докладчик е за. Кой е за? <clears throat> Против? Въздържали се, приема се. Параграф 7а, ново изменение 9, докладчик е за. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Изменение 10, докладчик е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 9А ново, изменение 8, докладчик е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 9б ново, изменение 12, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 10а, ново, изменение 13, кой е за? Докладчика е за. Против? Въздържали се? Приема се целият текст с измененията, режим на поименно гласуване, край на гласуването. Текстът е а, прият с 30 за, 2 против, няма против. Сега преминаваме към Арселор Митал, господин Негреско. Само... Само няколко думи. На 21 януари 2014 беше направена молбата, беше спазен срока. Проектът е близо 2,6 милиона евро 1,7 са от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Над 1700 са освободените работници. Тази молба отговаря на всички изисквания за финансиране от фонда за приспособяване към глобализацията. имаше а, три искания а, за подпомагане по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, отнасящи се до този сектор. Предлагам да преминем към гласуването. Имаме 8 изменения, които са за, с които докладчика е съгласен. Можем ли да гласуваме целият текст, ако нямате нищо против? Добре, кой е за всички изменения? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приемат се. В такъв случай преминаваме към гласуване на целия текст с внесените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 29 за, 2 против, няма въздържали се. Преминаваме сега към предложение за реформа на регламента, на финансовия регламент. Искам да Приветствам с добре дошла тук на госпожа Лемарк. Тя е член на, на Сметната палата, Европейската сметна палата. Благодаря и, че присъства в тази зала. Поздравявам работата, която се осъществява от Европейската сметна палата. Текстът беше изготвен от госпожа Грасле. Опитахме се Благодаря, господин председател. Два коментара. Първо искам да благодаря на всички служители на комисията, господин Паради, който днес е за последен път на работа и се пенсионира. Искам да му пожелая всичко най-добро от всичко нас и да му благодаря за сътрудничество. Това първо. Второ, устно изменение номер 6 оттеглям заради възражение от страна на колега. Става дума за член 196. Това е изменение номер 70. А, тук оттеглям устното изменение заради възражение на колега. Можем да почваме да гласуваме. Добре. Тристо изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Моля, вдигайте ръка. Кой е против? Въздържали се. Приема се. 31 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Нов трето изменение към първи член и четвърто изменение. Те са идентични. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Устно изменение номер 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 32 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 33-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис А. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пето изменение и 36-то изменение. Гласуваме ги заедно. Докладчикът е за, кой друг е за, против, въздържали се, приема се. 6-то изменение. Докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 37 изменение за, против, въздържали се, Приема се. Компромис Б. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение, 40 изменение и 41 изменение. Гласуваме ги амблок. Става дума за пояснение. Докладчикът е за, кой друг е за против, въздържали се. Трите изменения се приемат. Шесто изменение, докладчикът е за. Кой е за? Против. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Това беше шесто изменение. Преминаваме към 42 изменение, устно изменение. Извинете, изменение 43 то за, против, въздържали се. Приема се. Седмо изменение и 44-то. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Двете изменения се приемат. Осмо изменение. Докладчик. Всъщност той е обхванато от 44-то. Осмо изменение. 45-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. 46-то изменение. докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 47-то изменение. докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение отпада. Десето изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 48 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 49 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 50-то изменение, 51-во изменение Става дума за прибавяне на думата корупция към допълнителните критерии. Тези две изменения 50 и 51 се гласуват заедно. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 12 то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис А. Извинете, малко изпреварих. 52 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение отпада. 53-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 54-то изменение, докладчикът е за. Кой е за? Против. Електронна проверка. Изменение 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 14-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение е обхванато от 14-то. 15-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 11-то изменение отпада. 16-то изменение и 12-то изменение са идентични. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 55-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 17-то изменение, докладчикът е за. Кой е за? Против. Електронна проверка, изменение 17-то, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18 за, 11 против, 1 въздържал се. 13-то изменение, 53-то, 63-то са идентични. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. 18-то е обхванато от друго. 57 то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 14-то изменение, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 58 отпада, 11 е обхванато също. Друго изменение, 59-то изменение, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, се. Приема се. 60-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 61-во изменение. Устно изменение номер 5 от вносителя. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 19-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 64-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 20-то изменение отпада. 65-то. Докладчикът е за. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 62 изменение, докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 66-то изменение, докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 67 то изменение, докладчикът е за. Кой е за? Против въздържали се, приема се 21 изменение, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се 68 изменение, 15 изменение са идентични, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приемат се 69-то Обхванато е 68, отпада. 70 е отеглено, а не. А устното изменение само е оттеглено. Изменение 70. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 22 изменение отпада, 71 също пада, 72 и 16 са идентични. Гласуваме ги анблок заедно с 73 и 17, 74 и 18 изменения. Става дума за освобождаването от отговорност. Докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 75-то изменение, то е обхванато, то отпада. Първо изменение, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 76-то изменение, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се. 19 отпада, 23 изменение, докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Двадесет пето изменение е оттеглено. Съображение. 26 шесто изменение. Устно изменение номер 1 от докладчика. Той е за. Кой е за? Против? Електронна проверка. Изменение 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19 за, 10 против, няма въздържали се. 27 изменение, второ устно изменение до докладчика, той е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение, то е хванато от 27 изменение, 28 изменение и второ изменение са идентични, Гласуваме ги заедно. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Двете изменения се приемат. Първо изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 29 то и 3 то изменения са идентични. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. окончателното гласуване на целия текст. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 28 за, 1 против,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 Още две гласувани. За проекто резолюцията. А, извинете ми, казва господин Арно. Вие казахте, че гласуваме преди целия текста. Аз ще гласувам по по-различен начин, ако бяхте казали, че гласуваме изменения. За започване на преговори. Госпожо Гресле, това е мандат за започване на преговори. Все още не сме го гласували. Скоро трябва да започне трилога. За това е необходим мандат. И така гласуваме, гласувахме измененията. Потвърждаваме това, което гласувахме току-що и даваме мандат за водене на преговори. Това променя ли с нещо начина по който бихте гласували? Да. В такъв случай моля да промените моя глас като въздържал се. Значи в такъв случай имаме двама въздържали се. Аз гласувах а, а, против. Сега искам да кажа, че се въздържам, що се отнася до измененията. Добре. Гласуваме проекто резолюцията, проекто законодателната резолюция, по именно гласуване. Donc, vote nominal. Scrutin est ouvert. Начало на гласуването. Край на гласуването. Двадесет осем за, един против, един въздържал се. Сега гласуваме мандата за започване на преговори. Отново по именно гласуване. Край на гласуването. Получавате мандата, госпожа Грасле, с 27 гласа за, 2 му против, няма въздържали се. Благодаря ви за работата. Бихме искали бързо да започнем преговори с съвета. подкрепата на комисията. Euh, Това е много важен текст за промяна в финансовия регламент. Бихме искали той да влезе в сила максимално скоро, съветът бързо да излезе с своето становище, за да можем да приключим работа. Ние отдавна очакваме този текст. Това е извънредна процедура. Ще им, имахме среща с СЕДЕ в областта на сигурността и отбраната. Трябва да се следва съответната процедура в тази сфера. Приветствам генералния секретар на парламента, който е, е тук. Госпожа Гардия Забал, можем ли да гласуваме всички предложения за трансфер, които сте направили? Бихте ли накратко ни казали за какво става дума? Да. Става дума за 8 трансфера. 6 по фонда за приспособяване на глобализацията. Те бяха гласувани. Останалите са споразумения в областта на рибарството с Мадагаскар, Мали и други. Така че не би трябвало да има проблем. Можем да гласуваме амблока. Нямате нищо против да гласуваме амблок? Някакви бележки? Добре, гласуваме поименно. Начало на гласуването. Моля, гласувайте. А, изтеглили сте се картата. Трансферите, както ви казах в началото, ще се гласуват поименно, затова трябва да си носите картите. Можем ли да гласуваме? Край на гласуването. Трансферите са одобрени. Сега давам думата на госпожа Холмайер за Европейския омбудсман и за Съда на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Е, бяхме отложили този въпрос, защото аз имах въпроси. Е, първо, трансфера за омбудсмана се отнася е, за трансфери по служебни причини при промени в ръководството на един орган това е възможно. Не става обаче дума тук за дисциплинарна мярка. Това бяха уточняващи въпроси, които постъпиха. При мен в финансово отношение нещата изглеждат добре, защото сега финансовото натоварване ще бъде по-малко тъй като по служебни причини служителя, който беше на поста директор, вече няма да бъде на този пост, а поста няма да се вземе от друг човек. И средствата са средствата, преходните средства, които са му отпуснати, са по-малко, отколкото би била заплатата му, така че няма да има негативни финансови последици и няма нужда да се водят е, тук е, големи е, обсъждания. Ще ви помоля за вашето съгласие. Аз самата съм съгласна с този трансфер. И така, по трансфер на кредити за омбудсмана поставям въпроса на гласуване по именно режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с 22 ма за, 2 ма против. Сега за съда, за създаването на новите позиции. Господин Холмер. Разговарях е, защото това са разходи за преместване от 470 хиляди евро. Става дума за поетапно преместване на офисите на съда на е, Европейския съюз. Съда, е, съвет, извинете, се присъедини към нашето мнение, че съда трябва да се премести отчасти от септември 2015 година е предвидено това да започне. Започнала е подготовката. Съвета на Европейския съюз ще се обърне още веднъж към нас, когато стане дума за конкретното прехвърляне на средства. Това са средства заделени като резерва, които ще бъдат освободени, когато съвета се произнесе. Помолихме съда да ни представи така наречените възможности за синергия или с други думи подобряване на, на мерките, мерки за подобряване със своите 12 съди и съда ще ни отговори на тези въпроси. А, но разходите за преместване са оправдани, защото според нас освен тези 12 съди ще бъдат необходими още, защото съвета се е съгласил за увеличаване на съдийски състав с два пъти по 8, докато се достигне до общата бройка от 28 съдии, към която се стремим. Като цяло се радвам, че инициативата, която започнахме преди две години, е, достигна до успешен край. Моля комисията да одобри трансферите. Мерси, мадам Алмея. Благодаря, госпожо Халмайер. И е, всъщност е, вече ще създадем тази позиция, но всъщност трябва Европа да обръща внимание на а, е, тези разходи и, и, и така до, до а, май трябва да намерим решение. Сега по въпроса за трансфер на кредитите, моля гласувайте поименно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Няма гласове против. Поздравление и сега, за да приключим с. А, приключихме с гласуването и. А, Искам да поканя а, генералния секретар на Европейския парламент по а, ние поканихме по а, молба на господин Депре. И ако господин Добре не иска да формулира някакви предварителни думи, господин генерален секретар, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на парламента, бях помолен да направя а, презентация по насоките, т.е. общата посока, философията за бюджета през 2016 година. За момента нямаме още прецизни е, числа, те ще се появят на следващата фаза, е, с която е, е, бюрото ще се занимае с предварителния проект следващата седмица на 9 март след което ще има още едно заседание с вашата комисия и очакваме след е, помирителната процедура и на базата на резултатите от тази процедура, края на април, да се гласуват на пленарно е, заседание. Работим и на този ранен етап с господин Дупре. Няколко уводни думи. Като цяло на парламента се полага 20% от административните разходи на Европейския съюз. Това е едно споразумение, което вече е, е от четвърт век. Това е така наречената функция 5 административни разходи. Административните рамки, е, разходи биха е, могли да се увеличат тази година с 4,5%, т.е. с доста в рамките на многогодишната финансова рамка. Ако ако изчерпим изцяло тези 20%, нещо, което миналата година не направихме, нашия бюджет ще се увеличи с повече от 5%. И моето предложение към бюрото след 10 дни ще бъде да предвидим увеличение на бюджета с 3% до 2009 година. Увеличенията са били с 3,1%. Така че това ще предложа на бюрото. Бюджета да се увеличи с 3%. С други думи, няма да предлагам да изчерпим изцяло 20%, които ни се полагат за структурата на насоките. Разполагаме с документ, в който първо се казва какво е правено през последните пет години, след което се обясняват проектите. Това е добре за това, защото обикновено се касае за многогодишни програми. Тоест бюджетирани са средства за следващата година, но а, това са програми, които тъкат за повече от една година. А, след това следва а, частта за сградите. А, а, освен това имаме много нови членове на парламента и не всички от тях са запознати с решенията на бюрото от предишните години. Имаме 13 нови члена на бюрото, които за първи път са негови членове. Така че този, целта на този документ е и те да разберат как се е стигнало до това състояние. А, сега относно акцентите. Един от акцентите със сигурност ще бъде сигурността. През последните пет години започнахме значителни промени. Преди пет години в областта на сигурността имахме е, звено един малък е, отдел, който се превърна в дирекция, след това в генерална дирекция. Освен това, назначихме е, голяма част е, от персонала. Контрола е възложен от, беше възложен на външна фирма, сега е поет от нас. Този процес ще бъде завършен през тази година. Персонала от охраната също следва да ще бъде назначен от парламента. Това са хора, които са лоялни на институцията, които трябва да бъдат обучени, да познават членовете на парламента, да не са три седмици тук, след това в комисията, след това в съвета. Според мен това е много съществен напредък. Освен това, продължава да има слабости, е, по които трябва да работим. Казах вече през октомври на бюрото за тях. Най-голямата слабост със сигурност е във външната охрана на сградата, защото ние като администрация на парламента нямаме правото и нямаме възможност да охраняваме сградите отвън. За целта ни е необходимо сътрудничество с държавите които се намират нашите сгради, в нашия случай Белгия и Франция. В Франция, в Старасбург, този въпрос е, е доста добре уреден. В Белгия обаче доскоро е, не беше така. Е, след събитията през последните седмици знаем, че охраната трябва да започва не след входа на сградите, а още отвън сградите. Е, много по-трудно е, когато опасността вече е влязла в сградата, да и се противодейства. Затова е, водим дискусии с бългийската с бългийската държава, е, за да подобрим външната охрана на сградите в идеалния случай за всички институции. Т.е. това да бъде решение не само за сградите на парламента, и за сградите на комисията и съвета, за да няма различно ниво на защита. След последната криза в никакъв случай не желаем да се връщаме към предишното състояние. Освен това, трябва да подобрим съоръженията за сигурност на входовете, най-вече в сградата АСП, т.е. входа от улица Вирц и от към площад Люксембург. Трябва да, на тези входове трябва да се засили охраната. Все още техниката не е на последното равнище на развитие. И е добре хората, които влизат в сградата, да бъдат, е, да бъдат е, подложени на проверка, а не след това. Това беше е, решено на последното заседание на бюрото. Е, с други думи, че трябва да е, станат по-високи стъклените прегради, те трябва да са отбронирано стъкло и така нататък. Е, изобщо смятаме да преминем към бронирано стъкло. Това са се мерки, които ще доведат до по-големи разходи, които ще залегнат бюджета за 2016 години. Хубаво обаче, ако имам възможност да вземем тези мерки, мерки на по-ранен етап, трябва да го направим. И ако тези мерки е трябвало да бъдат взети през 2015 година, нека сега да бъдат извършени в началото на 2016 година, защото тези мерки за сигурност имат приоритет. Следват инвестиции в а, а, сферата на IT, които са свързани също с сигурността. А, с други думи, има някои приложения, които не си комуникират достатъчно добре. Те трябва да бъдат заменени с едно единно приложение, което води към една единна система. За целта също са необходими инвестиции. И а, дискусията на този въпрос е предвидена за следващото заседание на бюрото. Ако не за следващото, за последващото. Ще следва и въпроса за баджовете. Е, настоящите баджове са все още по старата технология, трябват ни нови във връзка с баджовете трябва да се зададат е, и да се намери отговор на различни е, въпроси. Каква информация съдържат баджовете, къде отива тази информация, кой съхранява. Това са все чувствителни въпроси, които трябва да се обсъдят от е, президиума преди да се вземе окончателно решение. Предполагам, че президиума на следващото се заседание на 9 март ще, ще обсъдят тези въпроси, ако не на последва следващото през април и това ще даде отражение върху бюджета за 2016 година. Втората тема, на която искам да се спра, с надбавките за секретарията. Ние бяхме замразили тези увеличения през миналата година. Последното увеличение в надбавките за секретарията беше през 2010 година, през 2011. През всяко от тези е, две години надбавките бяха увеличавани с по 1500 евро. Сега тук въпросът е политически. 2016 година е подходящата година за, за нови надбавки, за ново увеличение, защото през 2016 година няма да ни се налага да плащаме за депутати, които вече няма да бъдат в парламента. Нямаме и текущи разходи за предстоящи избори, информационни кампании и така нататък. Президиума трябва да вземе просто политическо значение, предвиден предвидени са съответните средства в бюджет. Решение обаче трябва да се вземе от президиума. Трето, в областта на сградите и логистиката от 2000 2019 година трябва да започнем с ремонта на сградата Полан Рис Парк. Направихме техническа експертиза, която препоръча ремонтни дейности с покрива на пленарната зала в Брюксел трябваше се наложи спешен е, ремонт. Налага се ремонт и на отоплителната инсталация, която от време на време излиза от строя. Наложи се наскоро да бъде отказано едно посещение на високо равнище, защото не работеше парното. Е, разходите са средно спешни, така че за следващия мандат на парламента там трябва да се предвиди основен ремонт и е, трябва да си направим е, сметката какви решения трябва да бъдат взети до 2019 година, е, за да се случи през 2019 този ремонт. Там е, в, градата, в сградата Полн Рис Парк има различни е, е, офиси, имаме общи помещения, помещения за мероприятия, например худи Менухин, така че не можем е, да прекратим ползването на тези помещения, без да предложим альтернативни за депутатите. С други думи, е необходимо ни е стъпково планиране, което да ни позволи през 2019 година да започнем ремонт. А, имам една работна група, която се занимава с средносрочните е, стратегии за сградите. Последната такава стратегия от 2010 година от миналия мандат на парламента сега трябва да разработим стратегия за сегашния мандат. Това е една стратегия за следващите няколко години, които ще казва какви са необходимите дейности от всички сгради. Дали трябва да се строят, дали трябва да се ремонтират, дали трябва да се наемат някакви сгради, защото всичко това трябва да бъде подплатено със средства в бюджета имахме възможността в началото на този мандат малко да Подобрим положението в офисите на членовете. Е, преместихме е, хиляда души извън централната сграда на парламента, което е, позволи да предоставим на депутатите 450 допълнителни офиси. Положението в някои от тези офиси беше катастрофално доскоро. По 4-5-6 асистента работеха в един офис, нещо, което изобщо не е позволено заявено от Белгийската инспекция по труда но когато предоставим на един депутат допълнителен офис, е, с тези 450 означава, че 300 депутати са останали без допълнителен офис и това е тема, с която трябва да се занимаем и на която трябва да намерим решение. След това, относно мебелите, Мебелировката навърши вече, навършва през 2016 година 20 години и ние трябва да помислим за постепенното и подновяване и това трябва да, направи, да бъде направено така, че да има повече гъвкавост в офисите на депутатите. Сега сме казали, че на всички депутати ще предложим едни и същи условия, но потребностите на депутатите не са едни и същи. Има депутати, които имат нужда от заседателна маса, има депутати, които искат да се ползват помещението по различен начин за времето, което не са тук в избирателния си окръг. Тоест, ще трябва мебелите да и предвиждат възможност за гъвкаво, за да може депутатите да определят, да определят как да си ползват офиса, разбира се, в някаква рамка на разходите и с известни ограничения, но междувременно има такива мебелни модули, формули и концепции, които позволяват такава гъвкавост. И след като ще се подновяват мебелите, би трябвало да се направи, имайки предвид е, възможните концепции за гъвкавост. Ние проучваме какво съществува е, и смятам, че този въпрос ще стане актуален в бюджета за 2016 година. Знаете, че имаме нова стратегия за а, а, ресторантите и столовете. А, знаете, че от няколко години имаме един монополист, доставчик на услугите. Тази ситуация не е а, добра. Не е добре, ако имаме само един доставчик. По-добре да има повече, за да може човек да избира. Има технически ограничения за това, защото а, до момента имахме една кухня. Сега се опитваме да е, приложим постепенен а, е, подход, за да можем да преминем от положение, в което имаме един доставчик, към положение, в което ще имаме повече доставчици, така че в дългосрочен план да имаме много доставчици. Това не е нещо, което може да се направи в една стъпка, а, е, защото трябва да осигурим и съответната кухненска инфраструктура, но новите помещения трябва да са направени така, че вече да нямаме един единствен доставчик монополист, а множество различни са различни концепции. Подхождаме постепенно и към този въпрос, като внимаваме офертите да са такива, че изцяло да покриват разходите си има възможност за още подобрение в това отношение. В областта на комуникацията знаете, че през май 2014 година за първи път а, а, проведохме мероприятие European Youth, Европейска младеж. А, тук се събраха много млади хора. Отзивите са изключително положителни. Много се радвам, че младежите ще имат възможност през тези месеци да представят това, което са изработили. Много комисии поканиха младите хора да представят своите идеи за бъдещето и поради това президиумът реши през 2016 година да повтори инициативата в Страсбург. Това също трябва да бъде планирано. Дума на европейската история. Очаквам строителните работи да приключат а, преди началото на тази годишната лятна вакансия. След това, най-вероятно през септември, ще трябва да поставим стъкла на външната фасада, което няма да пречи на вътрешните работи. И от септември нататък ще разполагаме с една година да завършим вътрешните ремонти и да подредим изложбата. И от лятото на 2016 година да можем да открием дума на европейската история. В бюджета за 2016 година ще трябва да се предвидят други разходи. Не толкова строителни разходи, а разходи за поддръжка на а, изложбите на експонатите за някой експонат, на някои експонати самите ние сме собственици и трябва да се грижим за тях. Освен това, президиума реши да създаде ново лого на парламента, което да е по-подходящо за електронна комуникация. Това лого е създадено тук заедно с Бюрото за публикация на Европейския съюз, което означава ниски разходи което означава, че вътрешно можем да правим много повече неща, отколкото понякога смятаме. Тук могат да се правят бланки за писма, например, и така нататък. Така че за сега ще ползваме старите бланки за писма, докато те се изчерпят и постепенно ще ги заменяме с новите. През 2016 година е, ще очакваме да можем да открием новия сигурен център за посетители. Е, в момента имаме едно място, на което пристигат автобусите с посетители. Посетителите слизат на улицата, на дъжда, така да се каже. Е, това трябва да се промени. Автобусите ще спират срещу сградата Атриум, т.е. на 3-4 метра от сградата, срещу парламентариума. Там ще има някаква елементарна инфраструктура, която трябва да бъде завършена през 2016 година. И за 2016 година година за открие, с откриването на сградата за европейската история ще ни е необходим а, а, достъп до хора а, от типа на хора с увреждания, семейства, деца, големи деца и ще се изисква някаква покрита връзка между парламентариума и дома на европейската история онези, които са минавали вече по този път, Значи има една много, едно много стръмно стълбище, което не е подходящо за всички посетители. Ще трябва да се реши този проблем, за да може да се стигне от едната атракция до другата. Такът подготвителните работи, но все още няма детайлирано решение на президиума. Ще се отнася до а, експертизата. Разшири се нашия политически отдел, имаме нова научна служба, която работи за депутатите. Всичко това е много важно, ако искаме парламента да бъде равноправен с законодател. Има един проблем – който расте в някои сфери. Един проблем, за който според мен не сме достатъчно добре подготвени, това е проблема на делегираните правни актове. Очакваме, например, в Комисията по економически въпроси след лавината от законодателни актове от миналия мандат чакаме около 400 делегирани акта. Тези делегирани актове са законодателни актове, по които парламента има право да каже не. С други думи, парламента а, носи отговорност, а, ако а, допуснете да влязат в сила. Следователно, а, ние трябва да имаме възможност да проверим дали предложенията на комисията могат да бъдат прияти от нас. И това ще бъде голям проблем за комисията по економически въпроси, защото сега след голямата лавина от законодателни актове, а, върху нас ще се стовари следващата лавина от а, делегирани актове. Такъв проблем ще има в комисията по околната среда. Там броя на тези актове ще бъде 600. В комисията за индустрия и е, в комисията по транспорта също ще има голям брой. И аз искам да предложа на президиума да сформираме малки служби, които поне да могат да подготвят материалите за депутатите, за да могат те да вземат политическо решение. за да може да не се приема законодателство без законодателя да е имал възможност в детайл да провери нещата. Е, няколко думи и за езиците. През е, изминалите години успяхме доста да повишим ефективността. Е, мисля, че измежду всички институции нашата езикова служба е най-ефективна. За да продължим да се подобряваме, ще инвестираме в техника, например, за писмените преводи от 13 страници суров текст, който получаваме за превод. Е, в момента сме направили така, че 5 от тези 13 страници да не трябва да се е, превеждат е, защото сме успели да идентифицираме, че са превеждани по друг повод. Това се извършва самостоятелно от компютъра. Необходимо е това да се провери, но все пак 5 от 13 страници, е, чрез използване на технически средства, вече не се превежда. Тази бройка може да се увеличи, ако продължим да инвестираме в техника. 1200 са нашите служители, които работят е, като в областта на писмения превод и е, мисля, че всяко едно намаляване на тази бройка би могло само да се приветства имаше преговори между нас, нашите устни преводачи и Генерална дирекция устни преводи за по-гъвкаво работно време, постигнате временен компромис между устните преводачи и ръководството на Генерална дирекция устни преводи. Тази гъвкавост също може да ни помогне да спестим разходи и все пак да запазим многоязичието на всички равнища. И последно, генерална дирекция персонал. Е, през следващите години а, а, искаме да цифровизираме всички процеси. За момента това не е така. А, а, има някои отдели, които са на ниво 70-те, айде да кажем 80-те години, други са малко по-напред, така че необходима ни, е, необходима ни е една по-последователна цифровизация. Новия генерален директор на Генерална дирекция персонал си е поставил за цел това да се случи а, планираме да нямаме собствени разходи за развойна дейност, да използваме системата на комисията. Но а, а, само при акредитираните а, асистенти са сключени през последния мандат 1700 нови е, договори. Освен това са напуснали известен брой асистенти. С други думи, имаме си работа с огромен обем работа и трябва е, да бъдем подкрепени от е, модерна информационна техника. Благодаря, господин генерален секретар. Благодаря ви за изложението на основните линии и плик, пакет, свързан с бюджета. И също така, нека да се създаде впечатлението, че ние наистина можем да управляваме бюджета и че парламента представлява една лаборатория, в която управлява бюджета. И сега господин Вилан, заместник-председател, който о, о, управлява бюджета. Бяхме предвидели да се срещнем с него през март. Благодаря, господин генерален секретар. И сега вече че а, ще ви зададем въпроси. Първия а, да зададе въпрос е господин Монка. Благодаря, господин председател. Господин генерален секретар, аз спомням преди 5 години, когато Бях докладчик по бюджета за Европейския парламент в 2010 година. Вие имахте много големи планове, например за службите за сигурност и ги преработихте, е, като направихте отделна генерална дирекция. Много беше направено е, междувременно като докладчик е, ви дадо, зададохме много задачи, като например одит, е, а, не си спомняте вероятно всичко, което се случило преди а, в тези пет години. Спомняте ли си какво е направила Генералната дирекция за одит? А, сега очертахте а, е, стратегията за бъдещето. 3% увеличение зависят вероятно от проектите, които трябва да обсъдим. Аз искам да предложа редица сфери, в които могат да се направят спестявания на средства. Сигурен съм, че помните, че в миналото, когато извършвахме различни оценки, установихме, че е по-добре парламентът да е собственик на сгради и да не ги е, вземе под найем. Анализът показа, че е по-добре наистина да притежаваме сграда, а не да плащаме найем за нея. И а, като имаме само един източник на сградите, имаше риск, е, че цените ще бъдат е, е, твърде високи. Вие говорихте, е, че различните доставчици всъщност ще сведат, е, ще намалят разходите. И също така, през евроизборите 409 евродепутати не бяха избрани. Вие казахте, че ще има а, спестявания в резултат на това. Милион и 800 хиляди, които няма да ни трябват в 2016 година, като това е резерв, който може да се насочи, да се изразходва за други неща. Както казах и в миналото, През януари евродепутатите са задали 1516 въпроса на комисията. Това е от порядъка на 2,5 милиона евро и това е само за януари. Можете ли да ни кажете от тези 2,1 до 2,5 милиона евро. Каква част са били платени от комисията, другите от, и каква от парламента? Много хора задават въпроси просто за да се издигнат в иерархията, защото а, има а, точки, които се дават на евродепутатите, за въпроси с синя карта и така нататък. Не трябва да задаваме въпроси само, за да подобрим профила си. Определено хората трябва да задават въпроси на комисията, но ако въпросите не са включени на интернет, ще се спестят много средства. Ако имате информация, бихте ли казали колко от разходите се покриват от комисията и от колко от парламента? Последния път казах, че парламента трябва да превежда всички изменения. Всички изменения трябва да се превеждат на всички езици за комисиите. Понякога писмените преводи не се правят на време. Понякога имаме изменение само на един език. И тогава, когато гласуваме, дори измененията, които сме отхвърлили, е, е, се превеждат на, другите, на други езици, което не е нужно. Заедно с докладчика доказахме, че милиони могат да бъдат спестени по този начин. Това, аз съм тук трети мандат в Европейския парламент и само един единствен път съм а, гледал а, тези а, протоколи на заседанията на хартия. А, би било добре а, да бъде на, информа, на информационен, електронен информационен носител. Ако някой чак толкова настоява за хартиен носител, може да си го набави мога да говоря и много за хартияния носител. Можем да направим много за ЕМАС, като използваме по-малко хартия. Аз имам проекто, а, проект дневен ред, имам пленарен дневен ред, имам пълен дневен ред, имам а, резюме на дневния ред много време отнема да се прочете това нещо, много време отнема да се генерира а, този текст. И това е нещо, което си заслужава да обмислим. И можем да продължим а, практиката с замразяването на средствата, които се предоставят на евродепутатите, но това е нещо, което ние, евродепутатите, сами е, трябва да решим. Инфлацията също може да ви помогне. Според последните прогнози, в следващата година а, инфлацията ще бъде 1,1% в еврозоната. Искам да ви благодаря за всичко, което сте направили. Искам да ви благодаря за всичко, което беше постигнато през последните 5 години. И нека стискаме палци да постигнем а, повече заедно. И още нещо. Вчера получих една презентация от парламентарната библиотека. През 2007 година сме предложили управление на знанието в парламента. И това е нещо, което вече сте постигнали. А, и сега депутатите могат много бързо да достигнат информация. А, задавате въпрос, до 3 часа получавате отговори. Това е една възможност, колеги, която колегите трябва да се възползват напълно. Да получаваме също така информация за данни, в които, от, от които се интересуваме. Искам да благодаря и да поздравя на генерал, генералния секретар за всичко постигнато до сега. Председателя, благодаря господин Депре, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на генералния секретар. Искам да се извиня защото след няколко минути а, трябва да си тръгна, защото имам друг ангажимент в 12.30 и не би трябвало да закъснявам. Искам да кажа на генералния секретар, че високо оценявам направената от него презентация. Тя е много добре структурирана, много добре е направена. Относно приоритетите, вече сме имали възможност да разговаряме по този въпрос – Мнозина ще се съгласите, че най-големият приоритет, който посочихте, е сигурността, сигурността на сградите, достъпа до сградите, външната сигурност, която зависи от преговорите с приемащите държави членки. И ви насърчаваме да работите в тази посока. Вие говорите също и за информационните технологии. Относно киберсигурността, Европейският парламент все още не е на ниво, каквото се изисква. Това е сектор, в който трябва да се направи оценка, да се направи един одит и да се внесат нужните важни изменения. Трябва да се засили работата и за гарантиране на киберсигурността. Има известен консенсус сред депутатите, когато представих своите предварителни бележки по работната програма, а именно за подобряване възможността на комисията да осъществява контрол. Вие направихте конкретни предложения. Ние сме имали възможност да обсъдим този въпрос с вас. Това е приоритет, който сте откроили и това ще подобри административния капацитет, така че първометаристите да могат да упражняват по-строг контрол върху изпълнението на приеманото законодателство. Приветствам също това, което казахте относно подобряване на условията на работа на депутатите. Унези от нас, които все още трябва да работят в съвсем малоразмерни офиси с пренаселени офиси за сътрудниците а, и които ще имат възможност да се применят. Аз също аз а, приветствам това, което правите, за да могат а, тези а, хора да имат по-добри условия на работа. Относно а, меблите, мебелите, това, което казахте, също приветствам. Относно увеличението, което искате, тъй като увеличението на бюджета на Европейския парламент трябва да е функция на допълнителните изисквания за индексацията и по-малка степен на економии, с които сме се договорили. Има значителни економии, които могат да бъдат направени все още в този сектор но днес няма да говоря по цифрите 1,9 или 3%. Има един деликатен проблем. Отнася се увеличаването на средствата за секретарията. Аз съм направил известни проверки относно тези средства за секретарията и съм стигнал доста изненадващи изводи. Някои от колегите, особено в някои политически групи, свръха инвестират в местни асистенти, не толкова в акредитираните в парламента трябва да им възможност да имаме непрекъснато достъп до сътрудници, за да могат да ни подготвят работата, за която а, сме избрани, а именно законодателна дейност и контрол. За това аз ще поискам от нашата парламентарна комисия и в разговорите, които ще водя с групите, да се определят а, а, правилата по един по-гъвкав начин. Нямам нищо против, че за акредитираните сътрудници да има увеличение. Ние сме съгласни, че трябва да има такова, ако се договорим. Но за местните асистенти можем да реализираме економия. Аз ще ви представя а, разчети. Какво точно искаме? Докъде искаме да стигнем? Това са въпроси, на които трябва да се оговорим. Има една диспропорция която според мен е недопустима и няма да стои много добре в очите на общественото мнение. Затова трябва да имаме яснота относно средствата за акредитираните сътрудници, за тези, които а, са в а, съответните държави, местните сътрудници. И а, ако трябва да продължим това, което правим по отношение на увеличаването на средствата за секретарията, аз би казал, че не съм съгласен с подобно. Благодаря ви. Ще се опитаме малко да ускорим работата ни, защото остават сравнително малко минути. Господин Таран има думата. Благодаря. Аз ще се съобразя с регламента от изказване за две минути. Благодаря на господин Веле за това, че не запозна с бюджета на Европейския парламент. Имам въпрос и едно предложение под формата на въпрос. С кого точно бих могла да работя в секретарията, за да може да се въведе повече а, отворен, а, повече софтуер с е, отворен достъп. Вместо да плащаме толкова на, на Бил Гейтс или е, на Азия. Ако има такава група, която да работи в областта на Open Software, е, с удоволствие бих се сътрудничал с нея. На второ място, по процедурните въпроси. Бихте ли ми казали точно дали бюрото ще реши какви да бъдат предварителните разчети. Има ли възможност комисията по бюджети да променя тези разчети или бюрото е това, което решава? Въпроса за езиците, който споменахте. Няма днес естонски преводачи. За щастие нямаме днес екип естонски преводачи. Сигурно няма да се зарадват на това, което ам, ще кажа. Трябва да се направи изменение в договорите, така че да се ограничат езиците от пълния режим официални езици на пет работни езици. И ако някой избере депутат, който да не владее един от тези пет езика, можем да прибегнем до сътрудник, който да може да му помага в превода, така че ще спестим много средства. Мадам Олмейер. Госпожа Холмайер. Благодаря, господин председател. Като първо поздравявам идеите за подобряване на входовете на парламента. Днешната ситуация е доста незадоволителна, тъй като въртящите се върти нито в техническо отношение отговарят на а, стандарта, а, нито друго. В момент, тази сутрин наблюдавах как всички чакат на опашка пред а, въртящите се върти. Мисля, че тези сгради са строени по време, когато никой не е очаквал такъв огромен брой хора. Така че днес те не отговарят нито на изискванията за сигурност, нито на техническите изисквания. Трябва да се подобрят. В тази връзка имам е, следния въпрос. Е, Анализирали ли сте по какъв начин другите парламенти са решили тези въпроси? Има парламенти с изключително модерни системи. От една страна те са светли и прозрачни, от друга страна обаче изключително сигурни, за да не са застрашени хората, които са вътре, ако някой атакува тъй като една евентуална атака не може да бъде отбита навън, трябва вътре, е, такава възможност трябва да има вътре. И имам още една молба във връзка с сградата. След като се планира ремонт на сградата PHS, е, Нека да се вземе предвид това, че има системи за управление на водата. Е, водата от водопровода не става за пиене, се носят непрекъснато шишета навсякъде е, има наистина модерни системи за управление на водата и след като ще правим ремонт, нека и тези системи да ги направим така, че да не се разрушава водопровода и да не се а, и да се използват съответните е, материали за това. Вода, знаем, трябва да има насякъде. И за ресторантите, смятам за много положително това, че искаме да имаме много доставчици. Ресторанта горе на 12 етаж в PHS няма дори собствен ходилник, на храната се носи от някъде. Мисля, че това не е, не е отговаря на стандартите за сграда, която да изхранва десетина хиляди души. Мерси, месю Вали. Благодаря, господин Вади, има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Виждам, че нямаме много време по отношение на 3% повишение на бюджета. Мисля, че това е много в период на стагнация или дефлация. Много държави членки всъщност намаляват заплатите, пенсиите и така нататък. Така че мисля, че парламентът наистина трябва да разгледа и това. Дошло е време на... но се трудни времена на държав... за държавите членки. Бюджета трябва да остане еднакъв. Във връзка с разходите за избирателната кампания. Нещо не разбрах. Бихте ли пояснили? Има и а, групи, които искат повишаване на разходите за асистентите на групата. Те имат много отговорности. Аз мисля, че ние трябва да дадем пример за общите разходи. Аз разбирам, че това са разходи, в които би трябвало да има твърде много прозрачност. Мисля, че предоставянето на ам, фактури ще увеличи а, произ, а, прозрачността. Може би може да постигнем споразумения с авиолиниите. Виждаме, че разходите са много високи, когато е Моите сътрудници ми ангажират билети. Те са много скъпи. Аз обикновено пътувам економи, аз предполагам, че и колегите може да не пътуват в бизнеса. А, сега по отношение на сигурността в Страсбург, аз знае, че а, това за сигурността отговарят френските власти, белгийските власти за сигурността на сградите, но ситуацията вече се промени и аз мисля, че не е нужно а, да се поемат много от разходите, като се има предвид, че всички институции тук допринасят за бългийската економика. И а, а, също така би трябвало да има по-ефективна система също така с водите, може да имаме по-малко а, пластмаса, дума на европейската история и с неговите 30 милиона, какво ще бъде допълнителната стойност за парламентаристите от тези разходи? Благодаря. Искам да благодаря най-вече на генералния секретар за изложението. Той показва, че е необходима гъвкавост в парламента. След като има депутати, които работят много, много се ангажират и взимат на сериозно решение. знаем, че има и, и други мисля, че профила на депутатите е много различен. Някои работят много, други работят малко, а по средата има една голяма група, която проявява интерес към повечето неща. Затова надбавките са а, конципирани така, че всеки да може да а, избира какво най-добре ще му свърши работа. Ако някой работи, работи малко и няма сътрудници, парламента може да печели, а, да спести но малко сътрудници не са достатъчни на всички, затова е важно да имаме гъвкава концепция, да има горна граница, да се знае до какъв брой а, е, сътрудници може да има един депутат, а, е, колко квалифицирани трябва да бъдат а, е, те. А, също така има значение дали някой депутат иска да ангажира някой бивш министр на финансите и на економиката. Изобщо смятам, че трябва да се предвиди гъвкавост. власт. Най-важното е обаче е да се засили сигурността на е, на сградите, ние имаме мобилни телефони, всички можем да се идентифицираме е, с тях. Така че новите мобилни комуникации могат да предложат а, е, възможности. В австралийския персонал а, а, човек влиза и през това време на екрана на служителите по сигурността излиза снимка с данни за човека, който влиза. Това е много лесно, много Просто а, такава идентификация може да се предвиди за всички лобисти и заобщо за всички, които влизат в сградата. А, мисля, че и по отношение на отчитането на нашите пътни разходи могат много да се упростят нещата. Преди няколко години а, Получих е, искане за представяне на някои документи от преди една година, от първото заседание на парламента. Не може проверката да се точи на една година или повече. Проверки, ако се правят, трябва да стават а, е, а, е, бързо и одита трябва да следва малко след събитието. Що се отнася до пътуванията, много е важно, много е важно депутатите да могат да пътуват по света, за да виждат къде, какво, как се прави и тога. И трябва да имат право на тези пътувания да вземат поне един служител от парламента. Мадам Гадя Забал. Gracias, presidente. Solo dos preguntas, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Няколко въпроса, защото почти не остана време. Генералният секретар говори за създаването на а, служби, които да се занимават с делегираните актове. И говореше също за документалната служба, за предоставянето на повече услуги на депутатите. За колко служители става дума предвид на а, факта, че ние също трябва да реализираме съкръщения в персонала, както останалите институции. В а, детската ясла има дълъг списък на, на чакащи за записване деца. Не знае как върви проекта за откриване на втора такава. Аз ще бъда съвсем кратък. 3% са доста. Унези от вас, които прекарват много време в Белгия, знаете, че има а, периодично увеличаване, автоматично увеличаване на разходите, примерно за електричество, какъв е този индекс и как той ще се отрази на бюджета. Аз също мисля в посока подобна на тази на господин Рюбих. Ако наистина има депутати, които нямат нито един асистент в Брюксел, 40 у дома, мисля, че в тези случаи става дума за нелегално финансиране на партии. Не мога да си представя, че тук правят всичко сами, а пък до мен трябва 40 души да си вършат а, работата, които обясняват нещо на гласоподавателите им. Законодателството а, би трябвало да бъде такова, че да задължава депутатите да назначават асистенти в Брюксел, ако не, да трябва да върнат една част от парите. Господин генерален секретар, това беше последния въпрос. Моля ви да отговорите накратко, това би било много добре. Ще се опитам да направя всичко, което е по силите ми, но няма да ми е лесно, защото имаше много въпроси. Първо на въпросите на господин Манка относно резултатите от одита за Инло. Резултата е, че трябва да направим много повече за поддръжката на сградите. Слава Богу, тази препоръка беше изпълнена, защото ако не беше изпълнена, нямаше да забележим, че има опасност тавана на хемисайкъла на пленарната зала да се срути. През е, последните пет години успяхме е, да направим така, че да преминем от ситуацията, в която имаме само нови сгради, които нямат нужда от поддръжка, към една е, нова ситуация, в която има поддръжка навсякъде. Що се отнася до разходите, слава Богу, имаме много проекти, големи проекти за сгради, които всички са в рамките на бюджета си, включително е една сграда в е, Люксембург. Е, мисля, че Даже по света много рядко се случва е, всички проекти да е, се осъществят в рамките на бюджета. Бюджета, е, работите все още не са завършили, но мисля, че ако се управляват професионално нещата, може да се случи. Говорихте също така за економите. През последните години казахме, че нашата стратегия е Safe and Innovate с други думи, да правим нови неща, за да не стоим на едно място, но да финансираме тези неща с економии. Да преосмисляме старото, за да можем да правим а, нови неща. Дори през изминалата година, когато приходите бяха сравнително ограничени, успяхме да освободим средства. Искам да благодаря изрично на Комисията по бюджета за това, че тя винаги ни подкрепеше, винаги когато закупуваме сгради да използваме излишъци от предишните години, за да можем своевременно да плащаме, да не се налага да плащаме лихви. Например, едни 50 милиона, които могат да бъдат платени на а, ранен етап, а, ни спестяват няколко милиона за лихви. И а, на този принцип беше финансирана сградата Конрад Аденауер вие сте прави, че депутатите изключително различно използват средствата, които им се полагат. Тези разходи се поемат от комисията, но и от нас. Говорихте за превода на внесените изменения. В миналогодишната бюджетна процедура се споразумяхме измененията на ниво комисия да бъдат на езика на членовете на комисията тъй като голяма част от тези изменения изобщо не стигат до пленарно заседание. По този начин се спестяват доста средства и така се превеждат само измененията, които наистина трябва да се преведат. И тази идея да се работи по заявка там, където има необходимост, се прилага и по отношение на протокола от пленарните заседания, който преди се превеждаше на всички езици, сега вече не го правим и така пестим около 10 милиона годишно. Нито един депутат все още не се е оплакал, че му липсва протокол. Протоколите от заседанията на комисиите вече не трябва да се печатат автоматично, а да са на разположение в електронен вид. Това също е правило, което трябва да влезе навсякъде през последните 10 години сме намалили с 50% използваната хартия, но мисля, че имаме възможност да економисаме още 10%. Господин Депре каза, че е изключително съгласен с предложенията за сигурност, но трябва още да се работи в областта на киберсигурността. Киберсигурността трябва да се подобри. Това обаче не е много лесно, а, ако едновременно с това искаме да направим възможни мобилните комуникации. Всички използват а, а, различни устройства, които отговарят на различни стандарти. Съгласен съм обаче, че трябва да продължим да се подобряваме, да инвестирам. Благодаря че трябва да е, засилим контрола и да подобрим условията за работа на депутатите. Продължава да липсва допълнителния модул за 300 депутати. Е, необходими са възможности за гъвкаво мебелиране на тези офиси. Още повече, че настоящата ни, сегашната ни мебелировка вече става на 20 години. Също така е, споменах и правилата за местните асистенти. Трябва още веднъж да огледаме числата, фактите, данните. В момента сме доста гъвкави, може би прекалено гъвкави и мисля, че трябва да огледаме нещата в подробности. Господин Тарон засегна въпроса за софтуера с отворен код – лицето за контакт е, по този въпрос е генералният директор на Генерална дирекция информатика, господин Виела. Е, той е, ще е на ваше разположение. По отношение на бюджетната процедура, президиума първо одобрява насоки, след което има предварителен проект бюджет, който се представя на комисията по бюджета. До сега винаги сме успявали да се разберем и да излезем с общ резултат който да се подкрепя както от президиума, така и от комисията по бюджет. Ще се опитаме да имаме някакъв приемлив обем а, разходите и да успеем да финансираме основните проекти е, е, по отношение на езиковия режим. Нищо няма да кажа. Работим на базата на договорите, които имаме. Ние е, се опитваме на базата на теги, е, тези договори да направим така, че езиковите ни служби да работят да, до, достатъчно ефективно, за да ни осигурят многоязичието. Е, въртящите се врати, да, те наистина не отговарят на последните изисквания на техниките. Няма да чакаме да дойде 2016 година, за да сменим вратите. Още през следващите месеци ще сменим е, вратите. Вече е, е проведен търг с обществена поръчка. По отношение на сигурността се ориентираме към онези, към онова техническо ниво, което имаме в Европейската служба за външна дейност, защото това е последната сграда, която сме правили, така че това ще бъде стандарта, по който ще се ориентираме. Ще имаме доста голям напредък. Също така ще трябва да си поставим въпроса за това кой през кой вход минава, ще има ли определени входове за определени групи от хора. Това обаче не е лесен въпрос. Що се отнася до а, ремонта на Полон Рис парк, за управлението на водата и кухни, Въпросът е дали сградата Полон Рис Парк ще бъде възстановена във вида, в който е сега, а, или а, ще а, направим нещата така, че да не ни липсва това, което в момента ни липсва. Например, а, зали за заседания на тристранния диалог. Господин Вали а, повдигна въпроса за 3%. а, и увеличението на разходите. Те са долу горе е, в този е, размер. Договорите, които имаме в Брюксел и Люксембург, също често се индексират. Е, така че трябва да се съобразим и с тези неща. Разходи за избори не са предвидени за 2016 година. И точно това казах аз в своето изложение. Точно заради това можем да си позволим да направим други инвестиции. Що се отнася до увеличението за секретарята, въпросът е политически, но консултациите за депутати от най-различни източници е важно за това, защото когато имаме много специалирано законодателство, не трябва да зависим от а, лобистите, защото лобистите винаги са готови да предложат специализирана консултация а, в свой собствен интерес. Що се отнася до сигурността в Белгия, да, разбира се, бългийската държава също носи отговорност. Белгийската държава обаче все повече признава тази отговорност и е готова да я поеме. Получихме ясни сигнали от бългийската държава в Дума на европейската история Имаме е, договореност с комисията по бюджет от 2012 година относно разходите за инвестиции, текущите разходи. А, 12,5 е, милиона евро са предвидени текущи разходи. Ще се придържим към тази е, сума. В момента обаче напли в парламентариума е толкова голям, че сме на границата на нашия капацитет. Това не е лукс. Имахме над 1 милион посетители. Наплива от посетители е изключително голям е, и е много жалко училищните класове, които искат да играят ролевата а, игра, да трябва да бъдат връщани. Ние връщаме три, три от общо четири желащи, от всеки четири желащи клас. Господин Рубих също зададе множество въпроси. Таван на заплатите. А, има препоръка от президиума, които са обсъдени и са приложени. А, а, относно възможността за използване на модерна техника в областта на сигурността и за това асистенти да могат да пътуват с вас. Госпожа Гвардия Садал постави въпроса за делегираните правни актове. Ще ще, се, ще спазим нашето задължение за намаляване на служителите. Всяка година да намаляваме 1% щатното си разписание с 1% всяка година към 1 януари. Това обаче не означава, че нямаме възможност, ако има спешна нужда, каквато имаме сега, да разкриваме нови щатове така направихме и през миналия бюджет, миналата бюджетна година в IT областта. Съществуват такива възможности, те трябва да се използват внимателно и ще го направим, за да се справим с делегираните правни актове и по отношение на сигурността. Зададохте също така въпроса за втората детска градина. В момента около 50 души чакащи имаме. Искаме да разширим детската градина на 4 групи, за да отговорим на това търсене. Господин Гайер попита кое е основанието за индексацията. Това идва от различните класове от една страна, от друга страна от заложеното в договорите и от това, че разходите не са основно в Брюксел и Люксембург. Председателя ме помоли да бъда кратък и обобщителен. А може би не успях да бъда толкова кратък, колкото исках, но все пак. Но всичко беше ясно, господин генерален секретар. Благодаря за всички разяснения, които дадохте. Трябва да направим така, че Европейския парламент да даде пример, що се отнася до публичните разходи. Европейският парламент трябва да даде пример, както и националните парламенти. Ако нямате други въпроси, ще спрем до тук. Искам да ви благодаря за участието. Следващото ни заседание е предвидено за 16 марта. Благодаря ви. Закривам заседанието.